Добър ден, казва председателя, но преди това преводачите смятат за необходимо да ви уверят, е, е, че трудовия спор относно наложените им едностранно нови работни условия продължава и днес в началото на третата седмица. Независимо от редица отстъпки от наша страна, ръководството не направи опит да се свърже с нас, за да решим конфликта. По тази причина се налага, за съжаление, да ви информираме, че няма да работим извънредно и ще прекратим превода точно в 18.30. Благодаря ви за вниманието. И така, трябва да ви уведомя, че в 18.30 преводачите спират да превеждат, така че трябва да бъдем съвсем стриктни и да спазваме регламента за изказвания, за да няма осложнения в това отношение. Информирам ви, че на 28 юни, четвъртък, между 11 и 12.30 ще има съвместно заседание на комисията ЕКОН и е, комисията по заедостта. На това заседание заместник-председателят Домбровски е, и комисарят е, Тайсън и комисарят Московици е, ще ви информират за препоръките специфични за отделните страни в рамките на европейския семестър. И сега преминаваме към е, е, трета точка от дневния ред. Е, във връзка с седалището на Европейския банков орган. Първият трилог вече е проведен. Обсъдени са някои конкретни въпроси, но не изцяло, така че Остава да се обсъдят все още една голяма част от хоризонталните въпроси във връзка с решението за преместване на седалището. От страна на съвета все още няма така, желание да се постигне сближаване, затова трилозите ще продължат. А сега поздравявам комисаря Вестаген. Вестагер, е, която отговаря за конкуренцията и ще имаме възможност да обменим мисли с нея. Поредица въпроси, е, свързани с е, дейността на Генерална дирекция конкуренция, във връзка с основни въпроси относно развитието на Европейския съюз, е, правилния баланс е, е, във връзка с правилата за конкуренция. Има някои много чувствителни въпроси в това отношение, които се отнасят и до данъци, и до е, мита. Някои въпроси са свързани с предстоящото излизане на Великобритания от е, е, Европейския съюз. Има и особено важни въпроси относно взаимоотношенията с Китай, с САЩ. Така че е, много важно е да имаме добро законодателство в областта на конкуренцията. Е, и така започваме първият структуриран диалог за 2018 с Маргарет Вестагер. Маргарет, имаш думата. Благодаря, госпожи и господа депутати. Много се радвам, че съм с вас. Искам да благодаря на вашата комисия, преди всичко на Рамон Тремоза, който е авторът е, на доклад за политиката за конкуренция, прият Европейския парламент е, през април. Той предизвиква много размисли. Надявам се е, съвсем скоро да мога да ви представя нашата реакция. Онова, което ме в доклада е първи абзац, където се казва, че инвестициите и новаторството имат ключово значение за бъдещето на Европа. И аз мисля, че това е напълно вярно. Инвестициите и новаторството, както и е, конкуренцията и изпълнението на политиката в конкуренция могат да помогнат е, това да се случи. Всички са съгласни, че Искаме Европа да постига високи резултати в света. Това въжи за футболните матчове, за които се опитваме да намерим време в натоварната си програма. Това въжи и за фирмите искаме европейски шампиони, искаме те да могат да се конкурират с други фирми. Футболните екипи и бизнеса имат общо помежду си това, че могат да бъдат конкурентни само ако бъдат принудени да полагат максимални усилия чрез конкуренция. Ние искаме нашите фирми да инвестират в бъдещето, да бъдат новаторски. Това става чрез конкурентни открити пазари, защото тези, които намират най-добрия начин да обслужват клиентите най-добре, е, ще бъдат възнаградени. Това, тези фирми са шампионите, от които имаме нужда на глобалните пазари не фирми с господстващо положение, които са се разраснали благодарение на държавна помощ или като са се отравали от конкуренцията, като са купили други фирми. Фирмите също така имат нужда от суровини и материали на подходяща цена и подходящо качество. Затова имаме нужда от конкуренция на всички нива в веригата на стоиността и е много важно да бъдем отворени към световните пазари, така че а, фирмите да могат да използват възможностите на световните вериги на стоиността. Стоманата е чудесен пример. Хиляди фирми в Европа с, в които работят общо 30 милиона а, души, зависят от стоманата и така, когато Арселор Метал поиска да придобие Илва, собственик на най-голямото стоманодобивно предприятие в Европа, ние трябваше да се да проверим дали цените на стоманата няма да се увеличат. Ето за това ние одобрихме сливането, след като ArcelorMittal се съгласи да продаде заводи в пет европейски страни на фирма, която е готова да продължи да ги експлуатира, за да се конкурират на пазара. Конкуренцията потиква фирмите да бъдат, да предприемат новаторски действия и когато могъщи компании стикват конкуренцията, новаторството страда. Ето защо ние предприехме действия срещу Google миналата година за това, че злоупотребява с властта на своята търсачка и не допуска конкурентни фирми да се конкурират при равни условия. Нашата задача сега е да направим така, че Google да спазва закона и екипът положи не по-малко усилия след решението, колкото и преди. Защото много е важно Google да третира други фирми на равна нога с своите, Наясно съм с това, че има притеснения за това, че конкурентите на Google могат да се появят на първа страница. Знаем, че се увеличават броя на конкурентите на Google Последните цифри показват, че един конкурент се появява в една трета от списъците. Резултатите все още не са достатъчни, но са по-добри. Също така делът на влизанията и накликванията върху резултати за продукти за съперници в Google също се увеличи от 2,5 през февруари на 6,1%. Исках само да ви представя актуална информация. Твърде рано е да формулираме заключение. Ще продължим да наблюдаваме активно пазара. Ще разговаряме с участниците в него, за да сме сигурни, че имаме достатъчно данни, на, които да, на чиято основа да извършваме наблюдение. И така този въпрос ще си остане много важен приоритет за нас. Правилата за държавна помощ е, също помагат е, конкурентната политика да функционира добре, когато многонационалните предприятия получават е, облагодетелстване, третиране от правителствата като специални данъчни облегчения, които други не получават се създават трудности за по-малките иноваторски съперници, които си плащат данъците. Както знаете, миналата година ние се занимахме с няколко случая на държавна помощ, които бяха под формата на специално данъчно третиране. Започнахме действия срещу незаконна помощ за Starbucks в Холандия, Fiat и Amazon в Люксембург, Apple в Ирландия и 35 многонационални предприятия в Белгия. Работата ни обаче не е приключила. Продължаваме да анализираме ситуацията с Макдоналдс и Енджи в Люксембург проучваме дали Икея са получили незаконна помощ в Холандия и анализираме дали така наречените правила за контролирани чужестранни предприятия в Обединеното кралство, правила, които имат за цел да не допуснат укриването на данъци, всъщност не третират някои предприятия различно от други. Държавната помощ може да помогне да подпомогне инвестициите и инвестиции, от които имаме нужда, за да постигнем растеж, като инвестиции в зелена инфраструктура или е, изследвания, дейност е, и зелена енергия. Разбира се, нашата задача е да направим така, че правилата дават е, възможност да се оказва тази много важна помощ. Ето защо ние продължаваме да разширяваме регламента за общите блокови освобождавания, за да могат правителствата да предоставят помощ без предварително одобрение, стига да следват определени ясни правила, които защитават конкуренцията, правила, които са еднакви за всички в Съюза. В момента ние търсим възможност за разширяване на груповите освобождавания, за да могат правителствата да използват новите възможности, които предлагаме за следващата многодишна финансова рамка. Ние в комисията предложихме фонд Invest EU, в който да разполага с 15 милиарда евро от бюджета на Европейския съюз, за да подпомогне инвестиции на стойност 650 милиарда и новата изследователска и иноваторска програма Хоризонт Европа с 100 милиона евро за инвестиции. Двете програми дават възможност националните фондове да се съчетават с европейски фондове, за да може да се оползотвори в още по-голяма степен потенциала на Европейския съюз. Целта ни е да улесним тази задача в максимална степен. Вече предприехме първата стъпка, като предложихме съвета да измени регламента, който да ни даде възможност да добавим нови правила към общото блоково освобождаване. Надявам се, че парламентът ще може да приеме съвсем скоро своето становище, за да могат е, новите правила за инвестициите да бъдат готови на време. Сега работим върху предложение за тези правила, но на този етап можем да кажем, че те не трябва да бъдат сложни, защото много от ключовите принципи на държавната помощ е, са вече включени при разработването на програмите. Това означава да не се изтикват частните инвестиции и да не се допусне е, прекомерна инвестиция. И тези прости правила вече са включени в програмите и те ще ни дадат възможност правилата да бъдат максимално упростени. Последни, последно за Брексит. Причината, поради която обсъждаме този въпрос е, че не искаме инвестициите да страдат. Имаме нужда от този двигател на инвестициите и растежа. Но когато погледнем нашите економики, те са толкова взаимно свързани и държавната помощ, предоставена от една държава, може да въздейства и да повлияе на конкуренцията в цяла Европа. Когато Обединеното кралство напусне Съюза, връзките с Европейския съюз ще станат по-малко активни, но дори и след като напусне, напусне Обединеното кралство, то не бива да допуска, не бива да допускаме тази страна да предоставя държавна помощ, която да изкривява условията на равнопоставеност. Ето защо когато съветът е, формулира насоки за бъдещите взаимоотношения с Обединеното кралство през март, специално внимание беше обърнато на конкуренцията и държавната помощ. Тези бъдещи взаимоотношения ще настъпят след 10 месеца и сега Обединеното кралство трябва в спешен порядък да вземе решение и да излезе с реалистични предложения за бъдещите взаимоотношения. Основното предизвикателство за предстоящите преговори е как да избегнем твърда граница в Ирландия. Или поне за мен важното е да не мислим само за Ирландия. Това е само по себе си много важно. Но само, че не става дума само за Ирландия, става дума за границата на единия пазар и Митническия съюз. Така че всяко решение трябва да спазва целостта на Европейския съюз като такъв. Защо е важно това? не е заради конкуренцията сама по себе си, а защото конкуренцията е полезна за всички нас. Тя е полезна за фирмите, за потребителите, подпомага инвестициите и новаторството. Много съм благодарна на вашата комисия и на всичките ви усилия за подпомагане на конкуренцията в Европа имаме много осезаеми резултати с споразумението за укрепване на националните органи за защита на конкуренция. Така че те да защитат, защитават конкуренцията в твоите страни. Аз приветствам това сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за много интересното изложение. Благодаря за работата, която вършите в тази толкова важна област. Как тъй като споменахте Google, използвам възможността да кажа, че разбира се, този въпрос ще бъде разглеждан и от гледна точка на конкуренцията и много бях разочарован от това, че по някаква причина има много пристрастно решение в моята страна. Надявам се, че на въпроса ще бъде обърнато внимание от всички органи в Европейския съюз. Демокрацията е крехка. Е, ако не всички субекти спазват правилата по отговорен начин и се допуска е, и се допускат разнопосочни послания. Така, да преминем към колегите. Първият оратор е господин Брайан Хейс. Благодаря, Комисар Вестегер, добре дошла отново в нашата комисия. Благодаря ви за вашата работа. Проведохме неодавна в пленарна зала дискусия. Вие ни дадохте пълна подкрепа за функционирането на единствения пазар, за примахване на прокционизма, ограниченията за достъпа до пазара, въпреки че някои от решенията са трудни за държавите членки, а те са необходими, защото ние искаме да имаме силна комисия в сферата на конкуренцията, за да действа добре вътрешния пазар. Вие споменахте за Брекзит в края на изложението си и е важно да се постигне с такова споразумение. Но това споразумение трябва да бъде справедливо, свързано с държавните помощи, с конкуренцията, да няма толкова големи промени в тези сфери, че това да подкопае пазара. Трябва да има по-тесни връзки между конкурен... органите за конкуренция в държавите членки, според мен. Въпросът ми към вас е следния. Има разследване, което беше започнато от вас през 2017 за пазара на автомобили в Ирландия. Аз приветствам това разследване. През 2013 и 2016 ние видяхме, че има увеличение на застрахователните премии а, с 70%. Зная, че вие предприехте разследване. Това е свързано с достъпа до данни, а, също с а, а, наказателните точки и прочие. Можете ли да ни кажете нещо повече за това на какъв етап се намира това разследване? Зная, че това е сложен въпрос, изисква доста ресурси от генералните дирекции, за които отговаряте, но според вас какъв може да бъде изходът на базата на работата, която вършите в цяла Европа по този въпрос? Комисаря Вестегер за отговор. Благодаря ви за добрите думи. Ние споделяме безпокойството за това как трябва да се реши въпроса за границата. Трябва да се намерят работещи решения за ирландците, както и за целия Европейски съюз и за гражданите на Обединеното кралство. Добре е, че споделяме тази визия. Относно автомобилните застраховки, ние започнахме разследване през 2017. Доста материали сме събрали. Сега ги разглеждаме и ние поставихме на тази основа допълнителни въпроси. Сега анализираме отговорите, за да можем да преценим какви да бъдат следващите ни стъпки. Както казахте, това е важно за много хора, които вземат автомобилни застраховки, така че е важно да приключим процедурата възможно най-бързо. Благодаря ви. На този етап можете ли да ни дадете някаква индикация какъв може да бъде изходът, кога можем да го очакваме. Разбира се, знаем, че е сложно, защото а, такъв е характер на това разследване. Да, разбирам напълно, за това съжалявам, че не мога да ви дам срокове, тъй като не знаем какъв ще бъде точно характера. Искаме също да се спазят всички изисквания за надлежната процедура и да стигнем до верните решения на базата на задълбочен анализ – тъй като искаме нещата да бъдат направени както трябва. Нашето желание е да работим с възможно най-ускорени темпове. Благодаря, Перванш Берес. Има думата. Благодаря, госпожо комисар. Виждате, че има интерес към политиката, за която отговаряте. Всички оценяваме това, което вие правите и това стана ясно и на последния триалог за определенето на стандарти на високо ниво. Но понеделник обаче не винаги е най-добрият ден за колегите, за да могат да присъстват тук. Искам да поставя въпрос, свързан с Макдоналдс. Вие споменахте този въпрос накратко, но не е много надълго. Всеки ден с коалицията синдикати, които са мобилизирани, установяваме все нови аспекти, които очевидно навеждат на мисълта, че има нелоялна конкуренция и също има прояви на социален дъмпинг. Какво може да кажете за резултатите от вашето разследване? Относно банковия сектор, имате ли наскоро подадена информация за някакви сливания в тази сфера, новата вълна, преструктуриране е в ход в този сектор. И на трето място искам да ви дам шанс да излезете от доста технически въпрос по отношение на платформите. Вашата юриспруденция послужи за вдъхновение за приемане на законодателство в тази сфера. Считате ли, че благодарение на това законодателство всички въпроси, които трябва да бъдат обхванати, са включени особено два въпроса, които ни притесняват. Първо, зачитането на неприкосновеността на личния живот от тези платформи и на второ място, използването на платформите за разпространението на фалшиви новини. Това е нещо, за което спомена и нашият председател. Госпожа Вестегер. Относно триалога, Знаете, че аз имам това единствено законодателно предложение по време на този мандат. Искам да направя всичко, което е възможно. Разбира се, надявам се да ни отлагаме нещата за четвърто заседание. Така че добре е, че можем да вземем това решение по това толкова важно предложение за Макдоналдс, както вече казах, е, тук има известни предизвикателства. Все още не сме приключили работа по това досие. Ние искаме да обработим е, данъчните случаи максимално бързо. Освен това, миналия път обсъждахме кога ще можем да дадем някои насоки. Е, за тази цел е необходимо да натрупаме различни случаи, дела, вече сме разгледали доста. Има предстоящи такива и Макдоналдс е сред тях. Ние правим всичко това, без да можем обаче да определим конкретни срокове. Относно банковия сектор, не считам, че преструктурирането е основното предизвикателство. Има някои конкретни случаи, които сме обсъждали. Двата италиански случая, например, но това, което наблюдаваме все повече е, че се развива този сектор, тъй като финтек създава възможности за нови възможности за плащания, за банкиране и това кара банковия сектор да се преструктурира. Така както аз виждам нещата, без да разполагам с всички факти, тъй като това е в промощията на други колеги, банковия сектор в момента е в много по-добра форма, отколкото преди няколко години. Това не е, изключва възможността някоя банка тук-там да изпадне в затруднение, но така или иначе банковият сектор като цяло е в много по-добро състояние. Ние настояваме по, за по-добри капиталови маза, пазари, бизнеса да има достъп до капитали, а не да се налага винаги да се обръщат към банките и да натрупвам повече дългове, да се обърнат към капиталовите пазари и оттам да могат да наберат инвестиции. Що се отнася до платформите? Това е въпрос, който вълнува мен, колегите, сигурно и, и по-голямата част от Европейския парламент. Ние виждаме как се развиват различните сектори, използвайки разнообразни платформи. моите колеги Ансип и Габриел са извършили публични консултации, за да получат ясна картина за случващото се. Аз съм доволна от направеното сега предложение. Основното е да използваме това, което сме натрупали по време на тези публични консултации. Защото бизнеса се оплаква, че ако някой заличи името им, те нямат повече достъп до, до клиенти. А, така че ние искаме да а, е ясно, да знаем какво се случва, защо се случва, към кого да се обърнем, за да се реализира промяна. Да, понякога е необходимо да се приемат законодателни а, актове, но много бизнеси считат, че няма към кого да се обърнат, когато се случва нещо а, и че по този начин а, а, те се лишават от бизнеса. Освен това, обсерваторията е една възможност да разглежда по един по-гъвкав начин въпросите, свързани с платформите. Така че ако видим, че нещо се случва, да можем да постигнем баланс между регулирането, особено когато не знаем какъв ще бъде точно ефекта и когато има прекомерно регулиране. От друга страна, да не се предприема законодателни мерки. И на следващо място прилагането на съществуващото законодателство. Надявам се, че парламентът ще подкрепи внесеното предложение бързо. Относно неприкосновеността на личния живот и фалшивите новини, въпреки че това не е в моя ресор, аз а, съм човек, който се вълнува от тези въпроси. Мисля, че за всички някъде има някаква информация. Да, има нужда а, хората да се радват на неприкосновеност на техния живот, особено когато има някакви събития, които са свързани с здравословно състояние, семейно положение и прочее, които искат да останат лични. Предизвикателството сега е да приложим правилата, които имаме, за да могат гражданите да решат по какъв начин да процедират. Ние трябва да работим заедно, така че хората да знаят, че имат контрол, що се отнася до неприкосновеността на личния им живот. Относно фалшивите новини, споделям казаното от председателя от вас. Не може да има такива кратки пътеки за достигане до гражданите защото добре информираният, е, критично мислещ е, е, гражданин е най-добрата бариера срещу фалшивите новини и тяхното разпространение. И да се прецени дали дадено нещо е истинска или фалшива новина. Председателят, ние все още очакваме отговорът на въпроса който отправих в един твит, защо бяха препоръчани от Google някои конкретни политически видеа. Господин Торвалд, сама думата. Благодаря, господин председател, госпожо Вестагер. В Европа след войната, борбата срещу монополите и оголеполите са на първо място програмата на Аденауър за християн-демократическата партия откори това като основен въпрос. Сега има различни причини. Говорихте за платформите, говорихте за цифровата технология. има множество много национални монополи и олигополи на пазара. И ние търсим начини, чрез комисията такса, да ги вкараме в правия път. Но някои европейски правителства се солидаризират в голяма степен с тези многонационални компании, така че не е толкова лесно да се намери лесно решение от финансовите министри. Те да кажат изведнъж слагаме край на всичко това. Но има ли някакъв начин да се облагат с данъци монополите и олигополите? тъй като това ще бъде изключително важен ресурс за Европейския съюз. Може да има някои проблеми, свързани с законодателството, но вие сте доказали, че може да се справите с подобни проблеми. Ние многократно сме говорили за държавните помощи в тази комисия. Дали продажбата на гражданство на олигарси в Европа е нещо, което може да се нарече незаконна държавна помощ. Благодаря ви. Госпожа Вестегер, по последния ви въпрос, мисля, че не. Считам, че ние сме някъде на границата между това, какво може да се обхване от правилата за държавните помощи. Може да имаме различни гледни точки за продажбата на гражданство, но не считам, че правилният инструмент в този случай за ползване са правилата свързани с държавните помощи. Относно облагането с данъци на монополите, да, трябва да има добре действаща фин... данъчна система, която да ги улавя. Имаше критики към двете предложения, внесени от страна на комисията от комисаря Московиси за облагането с данък на цифровите дружества. Изключително важно е неотложно да усъвременим своето схващане за различните понятия, свързани с корпоративното данъчно облагане, свързано с създаването на стойност, какво означава място на реална стопанска дейност. Част от бизнес практиките, които наблюдаваме, е, че се създава стойност от дружествата чрез поведението на техните клиенти, а не толкова от патентите, които имат. Например, като хора като нас, когато извършваме търсене в Google – има и такива дружества, които създават стойност без изобщо да имат физическо присъствие. Разбира се, съвета трябва да вземе решение с единодушие, но парламента може да се ангажира, тъй като не можем да усъвременим корпоративното данъчно облагане по друг начин. Не можем да допуснем само гражданите да финансират социалната държава, която е в основата на обществото. Когато разглеждаме процедурите с сливанията, когато разглеждаме големите дружества и в по-традиционни сектори, виждаме, че след продажбата и предлагането на продукти, обслужването на продукти също се цифрови, цифровизира. Това също са данни, данни на ползвателите така че се създава стойност и по този начин тук. Ето защо е наложително да проведем дискусия как да разбираме създаването на стойност, какво да бъде схващането ни за данъчно задължени лица в цифровия бизнес. 9-10% ефективно е данъчната вноска на цифровите компании, докато останалите дружества, които не са цифрови, плащат повече от 20-30% и това не е справедливо. Така че аз споделям вашето виждане тук. Благодаря ви. Марко Вали има думата. Си, грация. Благодаря, госпожо председател. И имам три въпроса. Първо, манипулирането на данъците в Люксембург вече имаше решение от страна на комисията, но искам да ви помоля да поемете ангажимент пред измамените граждани и да се публикува решението от 2017 година. Както знаете, има много случаи на обжалване и очакват решението е, след решение за големи банки. Освен това, имаше разкрития за BlackRock, които са оказали натиск върху комисията за индивидуалния европейски пенсионен продукт искат да сложат ръка върху голяма част от един пазар на стойност няколко милиарда. Аз бих искал да знаем дали са започнати нали, разследвания. И накрая въпрос а, а, за потенциалния ефект върху конкуренцията от всички разпоредби от страна на че в Италия имаме diversi pacchetti di NPL nelle banche che devono... На NPL някои банки, за лошите кредити, някои, а, някои банки трябваше, бях предприеха мерки за да се освободят от тях, само че всички мерки биха могли да създадат проблем върху един пазар, който отива все по-надолу, защото когато се стимулира пазарната цена, се стига до една непрекъснато падаща цена и това не насърчава конкуренцията. Дали комисията предприема разследвания по този въпрос? Uh, uh, да, благодаря ви. опитваме се да публикуваме колкото е възможно по-бързо решенията. Същото се отнася и за конкретния случай, за който задавате въпроса, но понякога страните продължават с процедурата така че за нас на практика е важно окончателното решение, което действително може да се използва от гражданите и което дава ясна представа за това какво се случва. Става дума за частноправни щети и за искове в съда във връзка с нанесените щети. И в момента, в който нещата се изяснят и имаме окончателно решение, ще го публикуваме. Що се отнася до BlackRock? Да, трябва да ви кажа, че не знае какво точно се случва. Всъщност, общоевропейските пенсии не са в моя портфел. Е, въпросът е изключително интересен. Какви са взаимоотношенията между BlackRock и моите колеги и как протичат разговорите, не мога да ви кажа. И накрая, лошите, необслужваните кредити да, пазарната цена е всъщност, така да се каже, щекотливият въпрос в този случай, когато става дума за продажба на лошите кредити. Вие трябва да се опитате да го направите, да получите съответните постъпления и комисионни. Да, когато става дума за някаква държавна помощ. Е, добре, е, на вторичния пазар е, можем да говорим, че това е, се налага и когато можете да постигнете една по-висока цена, естествено на пазара, това вече е добър резултат. А, на практика трябваше да се приключи с държавните помощи, да се да се спре с деформирането на конкуренцията, която се е, отразява неблагоприятно на потребителите. Но е, специално по отношение на италианския е, банков сектор, трябва да кажа, че именно необслужваните кредити са проблемът и при всички положения ние все пак виждаме едно по-добро развитие през последните години в сравнение с минали периоди. Нещата се подобряват. Да, въпрос на економическо развитие, в крайна сметка, и е, на економически решения, за да се намали е, броят на необслужваните кредити, но при всички положения вторичния пазар е много важно. Много важен в това отношение. Благодаря, господин председател, казва госпожа Капел. Благодаря, госпожа комисар, че сте тук. Ще насоча вниманието ви към индустрията. Вие индиректно говорихте всъщност за промишлеността, като давахте различни примери. И аз бих искала да ви насоча към цифровия пазар, най-вече към музикалните цифрови услуги. Има огромна разлика между приходите на платформите, които предлагат музикални услуги по избор при поискване и останалите платформи. YouTube, да кажем, една фирма, която работи най-вече в областта на видеофилмите има близо 6% от пазара, има 600 милиона потребители, 4 милиарда оборот само за 400 милиарда оборот само за САЩ. И в този случай Обикновено, когато зададем въпроса, се казва, че е, не е в правомощията на платформите, така да се каже, да решават въпросите с авторските права на музикалните произведения и услуги в тази сфера. И затова ще ви попитам. Дали е, именно тези музикални платформи, включително о, о, и тези, които работят е, на поискване, е, ще се доближат до случая YouTube? Да. Действително, е, тази теза, която развивате вие, бе предмет на дискусия в е, колежа на комисията, ние се опитваме да намалим тази пропаст. Вие казвате някои от фирмите, така да се каже, държат и съдържанието в ръцете си и предлагат услуги, които са свързани с това съдържание. Също времено музикалните платформи, за които поставяте въпроса, също са много близо до едно такова положение. Вие първо извършвате реклама и също времено показвате и съдържанието на продукта мнението на моите колеги, които се занимават с въпроса, е същото като вашето. Да, при всички положения ние трябва да направим нещо, за да се преодолее тази разлика в ущърп на музикалните платформи и много се надяваме, защото в противен случай те няма да продължат да действат във връзка с разследванията за сливания разгледахме случая с Apple и закупуването на Шезам, което е една фирма, която предлага различни услуги в сферата на творческите професии. Закупувайки Шесам, всъщност Apple получи и всички данни, с които разполага Шесам. сам включително и в музикалната сфера и по този начин се е на път да създаде така наречения Apple Music, също една платформа, която предлага музикални услуги. Независимо от това, че става дума все пак за по-ограничени размери на този бизнес, ние го наблюдаваме много внимателно, тъй като е, нещата са свързани изобщо с музикалните платформи и е, би трябвало да е, разгледаме нещата в глобалния им аспект. Благодаря. Вернер Ланген има думата. Благодаря, госпожо комисар. Ще се спра на три въпроса. Вие говорихте за правата на конкуренция и водещите е, фирми на пазара и водещите пазари. Става дума за разграничаване на пазарите. Ние имаме е, Китай, САЩ, европейските предприятия и всъщност тези основни конкуренти, така да се каже, и САЩ и Китай ни създават големи проблеми именно за нашия бизнес. 89-та година, ако си спомняте, имаше големи сливания. От тогава, като че ли, особено когато ставаше дума за английската, лондонската борса, нещата затихнаха и сега се получава отново едно сливане Байер Монсанто. Монсанто а също и по отношение на е, ЖП влаковете е, се очертава едно такова сливане, е, защото китайската страна на практика, осъществявайки едно такова сливане по отношение на предприятията за ЖП вагони и влаковете, става един невероятно голям конкурент. Вие говорихте за Apple, за Shizzle. Добре, преди няколко години вие твърдяхте, че Apple, така да се каже, не ни застрашава по никакъв начин. Но ето, че междувременно монополната позиция на този огромен интернет гигант се засили, а комисията остана бездействена, което според мен не е правилно. И на трето място – как се разпределят задачите между европейското равнище и националното равнище? Как вървят нещата? Не се ли появяват допълнителни проблеми? Благодаря. Нека първо се спра на въпроса за сливанията. През последните 10 години на три пъти се занимавахме с големи случаи на сливания. 6, 6000 случая, като около 6% на практика бяха свързани и с съдебни спорове и различни други е, е, средства, които трябваше да се използват е, във връзка с исканото сливане и оспорването му. В влаковете Ролингстон, китайския случай и инсталациите за сигнализация в ЖП транспорта е много сериозен случай, естествено. И ние много внимателно следим всичко, което става във връзка с това сливане. Да, точно е много важно за развитието в Европа. Ние всички желаем европейския бизнес да се разраства – и затова е необходимо да сме наясно с, всичко, което се случва. Каква е, е конкурентната мощ на Китай? Е, Китай е, в рамките на азиатския, на европейския пазар, на глобалния пазар, естествено европейския пазар ни интересува най-много Нямам а, някаква нова информация по отношение на този случай. Разследването продължава, но нашето задължение е да гарантираме, че сливането, така както и всяко друго сливане, няма да доведе до изкривяване на конкуренцията на европейския пазар, нито ще повиши цените за европейските потребители. Това са в крайна сметка е, нашите е, е, така, основни задачи. Естествено, в случаите, в които конкурентите не са съгласни, те могат да използват различни средства, за да защитат своите позиции или да предприемат съответни мерки. Но връщам се отново на това, което казах. За сега сме още в много ранен стадий. Фейсбук бе малка компания. И по тази причина ние смятахме, че тя не, не бива да бъде е, напреден план в е, нашата дейност, но в момента, в който се оказа, че е, Фейсбук е, е придобила, е, така да се каже, твърде много данни и същевременно ги е предоставила на и WhatsApp и ги е предоставила и на други фирми. Естествено, нещата трябва да се изяснят, най-вече по отношение на сливането, тъй като Въпросът опира най-вече и до взаимоотношенията между Фейсбук и потребителите. Е, за чието данни става дума. Тоест, е, е, в случай не се отнася сам, нещата не се свързват единствено с Facebook, и WhatsApp. А, а с а, редица сериозни въпроси, които за съжаление в случая не са свързани а, директно с конкуренцията в а, прекия смисъл на думата. А, Ние имаме политическо споразумение по същество, когато става дума за нашите служби и органи, следящи за развитието на конкуренцията. Всеки желае да бъде колкото е възможен, но по-независим в е, разследванията, които води, да разполага с редица инструменти. И все пак е, на едно определено равнище би трябвало да обединяваме е, усилията си. Uh, Благодаря, господин председател. И аз много се радвам, че комисарията е тук и че е готова да отговаря на нашите въпроси. Искам да се спра малко по-подробно върху някои области, свързани с международните търговски споразумения и по-конкретно аспекта конкуренция, тъй като той съществува в тях. Е, търговските въпроси излизат е, извън е, вашия ресор, но европейската конкурентно способност изпитва силно влияние на от тези международни споразумения. По-конкретно имам въпрос за Съединените щати и искам да спомена съскостопанските производители и последиците от наскоро сключените търговски споразумения. Въпросът е до каква степен европейските стандарти, социални, екологични, економически, спазват ли се те от нашите партньори? Имаме, ние осъществяваме контрол върху взаимоотношения с Обединеното кралство, но не и с САЩ. Сега във връзка с търговската война, започната от САЩ, приветствам това, че комисията изрази желание и готовност да защитава европейската економика и да защитават глобалните правила. Въпросът ми е точно какви мерки възнамерява комисията да предприеме, за да защити конкуренцията. Благодаря. Много е важно, когато хората. Много е важно това ние да бъдем максимално прозрачни относно съдържанието на търговските споразумения. Моите колеги Сесилия Майлстрем и Пол Хоган водят преговорите, но е много важно стандартите ни да се спазват и да не се внасят стоки, които не биха били прияти в Европа и е необходимо да се предоставя информация за потенциала на едно а, търговско споразумение. И за Сесилия и за Фил а, въпросът е много важен, за да не се плашат хората. Защото търговските споразумения Микрофонът не е Търговските споразумения, които сключваме днес, те отменят старата идея за търговските споразумения. Ние искаме да оформяме търговската политика, а не просто да съобразяваме с такава политика. Имаме споразумения които или са готови, или се подготвят с различни страни. Сега започваме преговори с Нова Зеландия и Австралия. Очевидно Европа е в състояние да обединява света не в стария тип търговска политика, а върху възоснова на новите принципи по отношение на взаимоотношенията с САЩ. На Европа бяха наложени мита за алуминий и стомана под ръководството на Юрки Катайнен и Сесилия Малстрём се работи много активно, за да се даде адекватен отговор те се срещат със Световната търговска организация, защото ние държим на многостранната рамка. Второ, предприемат се контрамерки, за да покажем какво мислим и разбира се, накрая предпазни мерки. И двамата имат пълната подкрепа на Европейската комисия и съвета също трябва да ги подкрепи, защото е много важно във връзка с наложените от САЩ мита, е, Европа трябва да показва, че е едина. Ние трябва да покажем, че сме в състояние да предприемем мерки, за да се сложи, надяваме се, край на това. Господин Раймонд. Бих искал да задам въпросите на немски. Миналата седмица в Страсбург В групата по въпросите на конкуренцията изслушахме е, един е, много интересен е, доклад във връзка с ценообразуването, въздействието върху ценообразуването в контекста на базите данни, микроекономически търговските въпроси са, а също и макроекономическите въпроси по някакъв начин се преплитат и така се създава цената, образу... така става ценообразуването в модерната електронна търговия нещата обаче се случват малко по-различно. Този, който разполага с най-добре е, заредената, така да се каже, база данни, е, може е, да образува цените си съвсем самостоятелно и да ги предлага да предлага продуктите на потребителите. Така че е, в това отношение отново се страхувам, че ще се изправим пред предизвикателството монополизъм. ОИСР е, доклада бе е, изнесен от представител на ОИСР смята да се занимае точно с процеса на създаване на монополи в тази сфера и начина по който може да се противодейства. Европейския съюз би трябвало също да предприеме съответните действия. Много е възможно, в крайна сметка, потребителите да получат и нормални, така да се каже, цени, но е възможно и те да бъдат много-много завишени. Втори въпрос е, отново от цифровизацията. В последния доклад за конкуренцията мнозинството в парламента е, подкрепи е, така, тезата, че трябва по-силно да се имат предвид в по-голяма степен економическите и социалните аспекти, да не се прекват социалните аспекти, най-вече във връзка с е, сливането с Менсанто и Байер но а, възможно ли е в крайна сметка и в бъдеще да се наложи виждането, че единствено пазарът решава нещата. Виждаме, че по отношение на Фейсбук и е, Google, като че ли е, точно този принцип е, е, доведе до настоящата ситуация в Европейския съюз. Не трябва ли, е, за да запазим е, демократичната общественост и нейното доверие да е, ограничим малко действието на пазарните фактори е, и да включим и някои е, допълнителни аспекти. Как смятате, че ще се развива от тук нататък е, правото в сферата на конкуренцията? Well, all... Най-напред Добре дошъл на новия докладчик по политиката за конкуренция. Радвам се, че ще работим заедно. Благодаря ви за това, че включвате идеята за Джени. Коефициента Джени. Аз мисля, че това ще бъде добро вдъхновение за работата, която вършим. Едно от е, хубавите е, аспекти на последните скандали е, че че измислицата за безплатни услуги излезе наяве. Всички е, вече разбират, че плащаш или с пари, или с данните си. Все повече хора биха искали да плащат с пари, а не с данните си. Мисля, че Вашингтон Пост имаше е, съобщение, в което се слагаше цена и е, цена на данните е, за ако платиш за достъп, получаваш достъп и с 50 долара повече, няма проследяване, няма реклами. Данните са свързани с цена и вместо да плащаш с данни, се оказва, че е по-добре да платиш с пари. Всичко това е много положително, защото хората имат много по-добра представа за какво става дума. Както вече разговаряхме, аз се надявам, че новите права на гражданите могат да ни дадат възможност да контролираме нещата, да знаем кой ни гледа данните сега имаме права на преносимост и можем да прехвърлим данните си от един доставчик към друг. Това ще насърчи предлагането на повече услуги. Що се отнася до монополите? В е, европейското конкурентно право няма забрана за монополите ако се разрашнеш, постигнеш успех и спечелиш доминантна позиция, конкуренцията е, страда и затова имаш е, особена отговорност е, да не отричаш на другите право да се развиват. Бизнес моделите и начините за създаване на стойности и производството се променят, тъй като пределните разходи спадат до толкова, че може да се подходи от гледна точка на нулева стойност. Много е важно да разберем пазарната позиция при такъв бизнес модел. И това са някои от въпросите, които тримата специални съветници ще разгледат. Надявам се, че това ще бъде интересно за всички вас. На 14 януари ще има конференция, на която ще разгледат тези въпроси и някъде през пролета до година ще се представи окончателен доклад. Що се отнася до сливането Байер Монсантос? Но всъщност те не са единствени. Много сливанията повдигат въпроси, излизащи извън рамките на конкуренцията. Например, въпрос свързани с сигурността, плурализъм на медиите, така че редица въпроси могат да бъдат повдигнати при едно сливане. Много е важно да има конкретни инструменти за конкретни въпроси и при агрохимическите сливания, които анализирани, е много важно да има рамка на пазара. То е законодателство, защото е, в агрохимическия сектор а, бизнеса трябва да спазва строги европейски правила. Ние имаме строги правила за това какво можеш и какво не можеш да правиш. Това е много по-добре, отколкото самият инструмент да прави адаптациите защото според мен ние опазваме околната си среда по този начин по-добре, отколкото ако го оставим само на инструмента за сливане. Сега въпроса за общественото мнение, който може да бъде разгледан от различни гледни точки. Държавната помощ формира общественото мнение, защото ако имаш държавна помощ за, публи... за обществените медии, медиите са, са повече, вместо да има информация само от Фейсбук. И общественото мнение ще бъде по-нюансирано и ще отразява в по-голяма степен реалността. От друга страна, аз мисля, че незаконната държавна помощ като е, селективните данъчни облегчения също влияе върху общественото мнение, което е настроено отрицателно към този тип е, държавна помощ. Гунар Хокмарк. Благодаря. Благодаря за изложението. Имам два въпроса. Единият е по-общ, а именно как да гледаме на сливанията. Защото в по-малките държави членки, например, има големи а, конкуренти. Предишната комисия анализираше местния пазар, който не е достатъчно. Ние говорим за европейски пазар и необходимостта да се защитят глобалните шампиони. Още един по-конкретен въпрос за Газпром – Отбелязвам, че комисията задължи Газпром да спазва някои задължения, всъщност да спазват европейското законодателство и не са наложени глоби. Можем да сравним това с глоби наложени е, на други, като Qualcomm, Microsoft. Е, това е странно. Особено като има предвид, че Газпром подкопава конкуренцията. Вие казахте, че не можем да допуснем големите фирми да подкопават конкуренцията чрез натиск, липса на прозрачност и така нататък. Но има и политически причини, поради които Газпром очевидно преследва подобна цел. Много бих искал да чуя как сравнявате различни случаи с подобна величина. Знаем, например, че по отношение на Северен поток комисията е достигна заключението, че архитектурата на европейската конкуренция ще се подкопае. По първия въпрос за това как да се направи оценка на пазарите, съгласна съм. Не е достатъчно да обръщаме внимание само на националните пазари. Трябва да обръщаме внимание на реалните пазари. Във всеки конкретен случай ние правим оценка дали клиента има към кого да се обърне, защото ако има нови фирми, към които да може да се обърне клиентът, конкуренцията се запазва. През последните 5-10 години виждаме, че половината от пазара е национален, а сега 65% от всички пазари са поне се разпростират върху европейско економическо пространство, другите са и глобални. Е, така че очевидно света става все по-глобален и все повече фирми се конкурират на глобалния пазар. Всичко това е много добре, се отразява много добре в начина по който правим пазарните си анализи. И е, също така направихме проучване, за да видим дали и дали е, има добро отражение на пазара, на който фирмите работят. И в крайна сметка заключението е, че всичко е много модерно при пазарния анализ. Второ, по решението за Газпром ние изпратихме възражения, в които казваме, ние смятаме, че вие предприехте това и това, но ние не казваме, че сте го предприели. Ние наложихме върху Газпром задължения, защото искахме да постигнем по-добър резултат. Защото не става дума само за спазване на европейското конкурентно право по два аспекта. И двата аспекта – могат да доведат до интеграция на европейския газов пазар. За този, който купува газ, е много важно да го препродадеш. Газът е твой, платил си го, трябва да можеш да го препродадеш. Преди това не беше така поради договорни ограничения. Не е достатъчно обаче да се премахнат договорните ограничения. Много е важно да доставиш газа там, където искаш. Газът не може да се е, налее в кофи, да го занесеш на клиента, има нужда от тръби и това беше и задължението Газпром да доставя газа там, където ние искаме. България и Балтийските страни са така да се каже острови и сега Газпром е длъжен да доставя газ и на Балтийските страни и на България, въпреки че като клиент ти можеш да нямаш тръба, която вървя в тази посока. Дори ако Балтийските страни няма дългосрочен договор, този, който в Полша има дългосрочен договор, може да доставя газът в Балтийските страни. Това ще осигури сигурност на доставките и ще осигури развитие на пазара. По отношение на цените. Не можем да налагаме ценови механизми, ако не налагаме ограничения. И сега Газпром трябва да прави преглед на цените с положителен репер. Реперът с дневните цени на пазара в Германия и Холандия. И въпреки, че газът е свързан с цената на петрола, може да се направи преразглеждане, за да спадне цената до нивото на пазарната цена. В момента имаме е, подробен правилник, който Газпром да следва. Ако не го следва, ще наложим глоба без разследване и това е по-добър резултат. Благодаря, Рамон Хаореги. Благодаря ви много, госпожо комисаря. Благодаря ви, че сте тук днес. Имам към вас три въпроса. Бюджетната линия, запланувана от комисията относно оперативните разходи и конкуренцията, за мен не е напълно понятна. Не съм ясни целите, какви специфични финансови програми ще бъдат финансирани от тази бюджетна линия, този бюджетен ред, кой ще кои ще са бенефициерите. Бихте ли ни предоставили малко повече информация за това ново предложение? Второ, обезпокоен съм от концентрирането на банки, особено в трансграничните райони. Има такова концентриране на банки в цяла Европа, но това въжи с особена сила за определени държави. Когато говорим за древното банкиране, се питам дали според вас пазарът се подобрява, особено в трансграничен контекст. Мисля, че сме доста далече от целта в това отношение. Третият ми въпрос, госпожо комисар, се отнася до борбата срещу нелоялната конкуренция в данъчната сфера между държавите членки. Не считам, че постигаме особен напредък след Лукс Лейкс, Както комисията, така и Европейския парламент предприеха инициативи за координация по страни, но впечатлението, с което оставам, че не нелоялната конкуренция в данъчната сфера между държавите членки нараства. Ние сме я възпрели. Вие говорите за доста случаи. Считате ли, че разполагаме с достатъчно ресурси, за да упражняваме контрол върху тази сфера? Благодаря. Госпожа Вестегер. Благодаря ви за въпроса. За генерална дирекция КОМ отделен бюджетен ред е се прави за пръв път. Имаше проблем, защото ние трябва сега да инвестираме много повече в IT инструменти. Например, ако искаме да направим едно необявено посещение, трябва да имаме надежно IT, да видим какво са заличили хората, които проверяваме. Може да има 800 документа, например за да ги разгледаме и да видим къде са слабите места в един картел, ние трябва да можем така да ги подредим тези 800 документа, че те да са лесно достъпни, да имаме нужните информационни инструменти, които ни позволяват това. Как можем да използваме алгоритми в своята работа, тъй като може да има някакъв алгоритъм, което да може да прави това, което преди не сме допускали, че е възможно. Затова се нуждаем от IT инструменти, за да можем да извършваме своите разследвания на пазара. Беше поставен и въпрос за набирането на доказателства, когато извършваме разследвания по сектори когато извършваме хоризонтални е, разследвания в даден сектор. Ние научихме доста от вече извършените е, разследвания. И на последно място, но не е по значение, за нас е важно да можем да финансираме сътрудничеството ни с националните органи по конкуренцията. Има ново законодателство, което влиза в сила, което позволява да се възползваме в пълна степен от националните европейски инструменти, които са на лице. По втория въпрос за концентрирането на банките, аз не разполагам с пълната картина. С удоволствие бих ви отговорил в писмен вид на базата на информацията, с която разполагаме за трансграничните случаи. Колегата Валдис Думбровски е този, който се занимава подробно с тези въпроси, но аз ще му предам с удоволствие проявения интерес. Важното е, че пазарът действа, че клиентите са добре обслужване. Сега се появяват нови участници в банковото дело, позволяват се нови възможности за банкиране, за финансиране. И последният въпрос, свързан с борбата срещу нелоялната конкуренция по отношение на незаконните държавни помощи. Всички дела, свързани с държавни помощи, са обжалвани, както е последния случай с Фиат и други. И тук съдът е този, който трябва да се произнесе. Законодателството, което е прието в съвета за прозрачността, за посредниците, за докладите по страни, за по-тясното сътрудничество между данъчните органи, всичко това са важни стъпки напред но прилагането е, е от ключова важност. Необходимо е да се инвестира в умни хора, говорещи чужди езици, които разполагат с конкретни компетентности, за да извършват подобни проверки. Надявам се, че ще се фокусираме върху това. Когато новието законодателство влезе в сила, органите да имат нужния персонал, за да могат да работят на национално ниво и заедно с нас. Нещо, което се подценява е, че в доста държави членки се променя законодателството също. Например, Люксембург, случаят с Фиат не може да се повтори, също се отнася и за Кипър. В Нидерландия са променили законодателството си за кооперациите сега само реалните кооперации са тези, които могат да бъдат обхванати от това законодателство. Тоест, ние имаме конкретни случаи и конкретно сме се борили срещу държавните помощи, което доведе до промяна в законодателството на държавите членки. И въпреки, че ние не можем да не считаме тези случаи като директна последица от Лукслик, считам, че този случай даде тласък за намирането на по-бързо решение. Благодаря, Ева Майдел има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодаря ви, че сте тук, че дадохте конкретни отговори. Въпросът ми се отнася до задълженията на Газпром аз съм от държава, България, където години наред нямахме яснота за Газпром и Южен поток. Аз лично считам, че беше добро решението да се наложи задължение и така се даде повече яснота. Една голяма компания как би могла да изпълнява европейските правила. От друга страна, мнозина читаха, че може би Газпром остава ненаказан за злоупотребите и същите хора понякога се питат какво ще стане, ако Газпром не играе по правилата, не изпълнява задълженията си през следващите месеци и години. Разбира се, аз зная, че могат да се наложат глоби, но какво бихме могли да направим, за да може Газпром да изпълнява задълженията си? Комисията ще вземе ли решение и да използва своите правомощия, за да изисква достъп до договорите между Газпром и съответната държава? Благодаря ви много за този въпрос. Освен това, което вече обсъдихме във връзка с задълженията на Газпром, фактът, че те не могат да изискват компенсация за Южен поток е нещо важно, тъй като става дума за огромна сума, която, за която се говореше и това ще да бъде тежест за българската економика. За мен това е началото това е началото на въвеждането на нови правила, така че Газпром положително да участва на европейския газов пазар. Ще се наблюдава дали се спазват тези изисквания или не. Ние очакваме клиентите на Газпром да ни се обаждат, ако констатират, че нещата не са както трябва. Както казвате, ние можем да налагаме глоби, ако задълженията не бъдат изпълнявани до 10% на глобалния оборот. Относно тези задължения, не се изисква разследване, т.е. е много по-бърза процедурата, ако Газпром не се изпълнява задълженията сега. Мисля, че това е много важно да се гарантира, че да не се допусне изолиране на България или на Балтийските държави относно доставките на газ, че на това ще сложи край. Също по отношение на цената, също индексацията може да бъде предвидена в договора, но вече няма да се споменава изискване за компенсиране, ако не се изпълни проекта Южен поток. Благодаря. Господин Цани има думата. Благодаря ви за това, че изяснихме някои въпроси. Аз ще говоря за въздухоплаването. Това е един от изключително важните и конкурентоспособни отрасли в Европейския съюз. И вътрешния пазар за авиационни услуги в Европейския съюз претърпя огромни промени. Бяха заменени националните правила с европейски такива. Така въздухоплаването стана по-ефтино, по-безопасно, по-отворено. Но разбира се, всичко не е приключено. Ние трябва да продължим да работим, за да реализираме потенциала както за бизнеса, така и за пътуващите беше направен разчет, че до 2035 година с 50% ще нарасне въздушния трафик в Европейския съюз, което е невероятно. Но лоялната конкуренция, кръгълният камък на авиационният пазар в Европейския съюз, тенденцията за тези доставчици, които действат като нискотарифни, например Lufthansa има German Wings, Air France има Jung, има връзка между Iberian Airlines и Vueling. Това може да доведе до влушаване на качеството на услугите – по какъв начин това ще се отрази също и на работещите в сектора. От гледна точка на конкуренцията, искам да запитам как комисията може да гарантира, че тази връзка между нормалните авиокомпании и нискотарифните няма да доведе до изкривяване на пазара или до изграждане на пречки на този пазар. Това е действително много интересен въпрос. Тъй като това, което наблюдаваме към момента, се отнася до това как авиокомпаниите могат да се обединяват, да използват най-оптимално съответните линии, как да се подобри производителността но съвместната собственост между главният превозвач и нискотарифния превозвач може да породи някакви въпроси, свързани с конкуренцията, но аз съм готова да обмисля тези въпроси и да ви предоставя допълнителна информация за концентрацията, за съвместната собственост. Това е нещо, с което се занимаваме сега, за да видим какъв ще бъде ефекта. Когато няма сливане, но когато имате едни и същи акционери, всъщност какъв е тогава стимулът ви да се конкурирате? Към момента не разполагам с конкретни данни за този сектор, така че ще ви предоставя тази информация допълнително. Председателят, благодаря ви. Съжалявам, за колегите, които поискаха да вземат думата по процедурата спонтанни изказвания, но знаете, че ние имаме много строг график. Освен това, преводачите обявиха, че няма да има просрочване на крайният час, предвиден за това заседание. И затова нека да приключим до тук с срещата с комисаря Вестегер. Благодаря ви, госпожа Вестегер. Мисля, че беше много ползотворна тази умяна на мнение. Желая ви всичко най-добро. Thank you. So, let's move. И така, нека да применим към следващата точка от дневния ред. Становището to the, to за комисията Реджи за увеличаване на финансовият пакет за програмата за структурни реформи. От името на бюрото аз съм докладчик. По това становище искам да благодаря на всички докладчици в сянка, на всички колеги, които внесоха 39 изменения. Има два основни въпроса, които са обхванати от тези изменения. Първо, общата цел – на тази програма. Аз вече подчертах при представянето на проекта становището, че предложението на Европейската комисия е възможност да се изяснят разбиранията ни за реформи, да бъдат обхванати всички необходими сфери – Целта е да се подобри опазването на околната среда, политиките ни, социалното сближаване, така че програмите трябва да водят до растеж, работни места, сближаване, висока производителност. Има още много други въпроси, които сме заложили в текста. Бяха представени няколко изменения по тези въпроси. Повечето от тях с, с една и съща цел. Ние внасяхме компромисни изменения, които се опитват да обхванат максимален брой предложения, така както са направени от различни политически групи, да бъдем по-конкретни в преамбилната част, не чак толкова конкретни в същинската част на текста да се постигне някакъв баланс между преамбилната част и текста. Втория въпрос отнася до финансирането. Почти всички изменения изясняват необходимостта от избягване на преразпределяне, прехвърляне на средства. Искаме да наблегнем на този въпрос. Подобрихме това отношение, формулировката в текста, въпреки че запазваме по същество предложението на Европейската комисия – по отношение на използването на част в програмата за въвеждането на еврото. Има широк консенсус относно това да няма прехвърляне на средства, а да се използват специфични инструменти в следващата многогодишна финансова рамка. Това беше моето кратко представене на проектостановището и очаквам сега да чуя вашите коментари ще се опитам в максимална степен да ги взема предвид. Мисля, че от името на Ивана Малетич а, има колега, който ще вземе отношението. Искам да се извиня за колегата а, Малетич. Аз ще се запозна... ви запозная с нейните коментари на английски. При разглеждането на измененията е важно да имаме предвид факта, че няма да въвеждаме нов регламент за структурната реформа, програмата за подкрепа за структурните реформи за периода след 2020 година, че само увеличаваме бюджета на съществуващата програма за периода 2017-2020 с 80 милиона евро не можем да отговорим на всички предизвикателства, нито да реализираме всички реформи в държавите членки в рамките на бюджет от 222,4 милиона евро. Има разширяване на програмата, което е доста по-амбициозно и няма особен смисъл. Изключително важно е да ние дефинираме предварително реформи, тъй като обстоятелствата са различни във всяка от държавите членки. И ако определяме приоритети в съответствие с конкретен тип реформи, може да стане така, че да ограничим някои държави членки – които не би трябва да се ограничават, що се отнася до възможностите да използват тази програма, например за по-слабо развитите държави членки, които не разполагат фискални възможности за това, което предлагаме, или онези, които са дефинирали по-различни национални приоритети. Приоритизирането е необходимо поради бюджетните ограничения – и големият брой заявки, но това не трябва да бъде на базата на предварително дефинирани реформи. Критериите за подбор трябва да отдават приоритет на реформи, които имат синергиен ефект с други сектори и които стимулират економическия растеж, създаването на работни места и сближаването. Според мен на общата цел на програмата не трябва да се променя съществено, като се има предвид, че не става дума само за разширяване на програмата, по която сме се договорили. Като Комисия по комическите и парични въпроси трябва да подчертаем важността тази програма да бъде насочена към подкрепа за държавите членки извън еврозоната, за да могат те да отговорят на критериите за сближаване, възможно най-скоро при високо качество. Да се подчертае също обвързването с програмата заедно с Европейския семестър и реализирането на приоритетите по страни в държавите членки. Предвид на предходните ни разговори, съм убедена, че ще постигнем съгласие по това становище. Считаме за важно да подчертаем, че заплануваното увеличаване на финансовите средства трябва да идва от инструмента за гъвкавост, но ние не сме тези, които отговаряме за бюджета. Благодаря. Екара нямат представител. Рамон Тремоза от името на Алде. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че включи предложението ми относно изпълнението на европейското законодателство и това да се разглежда като структурна реформа. В това отношение знаете, че моето становище в тази комисия е заявявано многократно и считам, че Европейският съюз не е не е нещо, което се свежда само до пари, а и до най-добри практики. Миналата седмица изслушахме речта на министър-председателя Руте. Той спомена Американската конституция, говори за съвършенен съюз. Мисля, че в дебата дали имаме нужда от повече или по-малко съюз, мисля, че трябва да поставим на първо място един по-добър съюз. Един от основните проблеми пред които сме изправени, може би сте съгласни с мен, е, че трябва да се прилага европейското законодателство. Искам да благодаря на докладчика, че включи това мое предложение. Надявам се, че тази идея ще бъде взета предвид при изготвянето на цялостното становище. Надявам се, че националните, регионални, местни администрации ще се подобрят по този начин. За мен беше удоволствие да работя с останалите докладчици в сянка и се надявам нашето становище да бъде взето изцяло предвид. Благодаря ви. Председателят благодаря. Не знае дали има някой, който да има, вземе думата от името на Филип. Не виждаме представител на Обединената левица нито от СПД, е нито от НС. Сега ще има думата. Благодаря. Вие водите това досие много ефективно и компромисът е много интересен. Няколко думи във връзка с казаното от колегиката. Не можем да имаме една програма, която обхваща всичко, но нека не създадаваме излишни очаквания от гражданите и мисля, че някои от очакванията не могат да се запазят в компромиса, тъй като би бил изпратен погрешен инструмент. Всички бяха доволни от приемането на социалния стълб и когато трябваше да се приложи на практика, по-конкретно чрез програми, които са свързани с структурни реформи, даващи възможност социалния стълб да се превърне в реалност, не успяхме да постигнем споразумение. Ние съжаляваме, затова смятаме, че е жалко. Uh, Благодаря. в съображенията ще намерите тази препратка, а не в основния текст на правния акт. Това естествено е компромис да, струва ми се, че беше в е, е, съображението от преембила. Да, така е. получавам потвърждение. При всички положения е, ще става дума и за данъци. Рефинансирането е свързано с определени периоди, с съвсем стриктно определени срокове когато става дума за по-дълъг период, е, естествено ще обсъдим всичко много добре, за да очертаем ресурсите, не, няма само една комисия да решава нещата във връзка с рефинансирането. Да, Социалният стълб е, е споменат при всички положения е, в е, преамбюла. И така, благодаря на всички колеги за сътрудничеството. Компромисите ви бяха раздадени или изпратени бройни минути преди началото на днешното заседание. Утре ще продължим работата по това досие. А, а сега ще помоля Лудък да ме замести. downgrade myself a little bit. Uh, so, we have point six. Малко намаля микрофона. и така, преминаваме към следващата точка. Става дума за регламент за изменение на регламент номер 904 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на ДДС. Нашия докладчик е, Роберт Силе се извинява. Той не е в състояние да е, присъства днес лично. Става дума за е, един много важен е, текст, който се отнася до трансграничните взаимоотношения между държавите членки е, и административното сътрудничество, което трябва да бъде укрепено във връзка с по-ефективната борба срещу измамите ДДС. Много важно е, естествено, да имаме предвид Необходимите изменения всички докладчици в сянка се съгласиха с предложените компромиси. в две от точките е, имаше съществени изменения, най-вече във връзка с административните разследвания в държавите членки, извършвани от съответните компетентни органи. Докладчикът смята, че ще се постигне окончателно споразумение и е, ще можем да гласуваме. Е, господин Мато се замества от господин Браун. Бай. Да, съжалявам. Господин Мато се извинява също, тъй като той е, също е, не е в състояние да присъства. Той е, има други ангажименти във връзка с изборите в Колумбия. Той смята, че е, резултатът от е, консултациите с докладчика е, и е, предложените компромиси са добри. Е, Системата е, във връзка с ДДС е, не бе в състояние е, през изминалите години да следва динамиката на развитие на търговските взаимоотношения и цялата реалност. И за това в момента ние използваме преходни разпоредби за уреждане на трансграничните е, случаи на данъчно облагане с ДДС. Е, много важно, е, естествено, е, да се решат въпросите по един сериозен начин, за да може да се избегне загубата за данъчните администрации и да се постигне по-добра събираемост. Надяваме се, че утре при гласуването ще имаме възможност да подкрепим предложенията по време на заседанията с докладчиците в Сянка двете е, комисии, които имат отношение по въпроса, са се споразумяли помежду си, че ще е, е работят в една посока. Благодаря. Господин Лидвингсън. Е, да, благодаря. Благодаря за прекрасното сътрудничество по тази тема. Предложението на комисията се опитва да уеднакви системите за облагане с ДДС в трансграничното сътрудничество и да укрепи възможностите за сътрудничество между данъчните администрации на държавите членки. Нещо, което аз приветствам, тъй като в момента има слабости, има вакуум в системите. И в този смисъл предложението е навременно, продължението е, е, необходимо. и е, Има и неопределени е, посоки и линии в предложението. Докладчикът също е определил своите червени линии. Има мерки, които при всички положения компетентните органи в държавите членки би трябвало да могат е, да предприемат, за да няма е, е, пропуски в системата за борба срещу така наречените верижни измами. Нещо, което обикновено е в основата на големите загуби от данъчни постъпления в държавите членки. Предложенията, е, по които сме се споразумяли, действително трябва да се имат предвид от комисията, защото по този начин се създава една всеобхватна система за е, данъчно облагане и събиране на данъците в е, рамките на трансграничното сътрудничество. Благодаря за доброто сътрудничество и се надявам, че ще постигнем добър резултат. Е, по никакъв начин не бих е, пропуснала темата за ДДС. Благодаря на господин Зиле за работата му, е, тъй като бях докладчик за устойчивите финанси. Разбирам каква, колко му е трудно като представител на малка група и трябва да постигне консенсус, което съвсем не е лесна задача. Стана ясно това по време на заданието в Страсбург. Както отбеляза представителя на социалистите, идеята за сертифицирано ДЗЛ ние подкрепяме тази идея за да се рационализира системата на събираемост и за намаляване на административната тежест. Очевидно е, че резултатът ще дойде само ако дефиницията за сертифицирано ДЗЛ е достатъчно ясна. И това трябва да намери място и в другите досията по ДДС. Радваме се, че на заседанието на докладците в Сянка мнозинството подкрепя идеята за сертифицирани данъчно задължени лица. Също така има подкрепа за идеята, че когато има съмнение за редовността на плажданията, да се проведе съвместен одит в една, а не две държави членки. Ние подкрепяме тази идея. Също така сме доволни от компромис и идеята за наблюдение на усилията на държавите членки за борба срещу изменамите с ДДС. Тези разпоредби трябва да се изпълняват и реализират точно, ако искаме да се борим срещу тези измами. Те струват около 50 милиарда годишно и моето изменение 40 и 87 са съответно на съображенията и основния текст относно събирането на статистики. Ако искаме да се борим сериозно срещу това явление, трябва да знаем колко загуби понася държави членки, за да познаваме величината на проблема. Надявам се, че другите групи ще ме подкрепят за идеята за, съвремен... за съвместно събиране на статистическите данни. Да, благодаря. Благодаря на всички докладчици в сянка. Комисията може би желая да коментира. Ако не, продължаваме с спонтанни изказвания. Много се радвам, че мога да участвам на това заседание и можем да разгледаме предложенията за изменение. Това е много важна част от плана за действие ДДС, предложен от комисията, създаване на по-стабилна зона ДДС и борба срещу измамите. Много е важно парламентът да приеме всички реформи, за да се сложи край на злоупотребите и измамите, които влияят върху постъпленията на държавите членки и ги ограничават в действията им. Трябва да се засили административното сътрудничество, за да може националните администрации да играят своята роля по превенция и демонтиране на мрежите участващи в ДДС и измамите. Също така е необходимо всички възможности, цялата информация да се използва в максимална степен при пълно спазване на правата на гражданите и най седне ние трябва да бъдем амбициозни в борбата срещу измамите, като, като показваме способност за новаторство. Това предложение за регламент е включва всички тези потребности, има за цел да отговори на предизвикателствата. Благодаря за живия интерес към това предложение, за измененията, които предложихте, за да се подобри тяхното качество. Благодаря. Anyone... Благодаря ви. Някой желая ли да участва в процедурата спонтанни изказвания? Ако не, ще приключим с разглеждането на тази точка. Благодаря на всички за участието и за доброто сътрудничество между докладчика и докладчиците в сянка от е гласуването. А сега преминаваме към последната точка за днес. Седма точка в дневния ред. Контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение. Много важна точка и много важен въпрос особено във връзка с регламента за капиталовите изисквания, директивата за капиталовите изисквания 4. След сесията през февруари 2017 и март 2018 ние се фокусираме днес най-вече върху е, РКИ и ДКИ 4 е, е, ще разгледаме най-вече всички мерки на второ ниво, т.е. делегираните актове, изпълнителните актове, регулаторните технически стандарти и изпълнителните технически стандарти, като всичко това естествено е свързано с разработваните предложения от е, Европейския банков орган е, Господин Карас, който е всъщност в нашия екип за преговорите с комисията и с Европейския банков орган, се извинява, той ще се присъедини по-късно към нас. Трябва да кажа, че е, от е, е, комисията е, господин Себастиан Хроват е тук, а също и представител на Европейския банков орган. Първо комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата и възможността да актуализирам информацията във връзка с мерките на второ ниво. Във връзка най-вече с ДКИ и РКИ. Ще бъда кратък. Продължаваме е, е, усилията. Постигаме съществен е, прогрес, напредък във връзка с техническите стандарти и регулаторните технически стандарти РТС и изпълнителните такива ИТС Техническите стандарти бяха в предишния слот е, за контрол, е, е, който проведохме през март 2018. Сега вече е, отново се спираме на тях. Това не означава, че е, Нищо не е постигнато, ако не съобщавам нищо по-ново. Става дума за коефициента за покритие, наблюдаваме го, контролираме естествено и всичко това, което се случва в рамките на публичните консултации, мненията на заинтересованите страни така че в резултат на всички е, коментари и предложения ще подготвим делегирани изпълнителни актове. Надявам се, че е, след като приключи е, предварителния процес, ще предложим приемане на делегиран акт. Правната служба на комисията, правната служба на Европейския банков орган работят също по въпросите и през следващите месеци ще ви предложим е, да ви информираме за резултатите. И така, господин Ларс Овърби е представител на Европейския банков орган. Той отговаря за вътрешно рейтинговия подход в ЕБО. Да, благодаря за поканата. Работим в тясното сътрудничество с комисията в редица сфери, свързани с е, техническите стандарти и е, много от тях са на път да бъдат скоро е, приключени в подготвителната фаза и да ви ги представим. Една голяма част от техническите стандарти са а, отлагани, е, като имам предвид първоначалните срокове и по този начин ние е, работим е, съгласно сроковете по вторичното законодателство. Във връзка с редица дискусии. Малко по-късно през тази година ние ще можем да ви представим техническите стандарти по ДКИ-3 и регламента за капиталовите изисквания 1 и 2. Публикувани са два документа за публични консултации. Единият се отнася до мандата за стандарт, техническите стандарти и вторият се отнася до допълнителните насоки за сътрудничество. техническите подробности във връзка с тези е, консултации се съдържат в двата документа. Е, те предлагат основа, е, която според нас е стабилна, надежна и ще ни позволи да разработим добри окончателни стандарти е, много важно е, естествено, да идентифицираме е, економическите е, показатели, да включим е, и някои предложения за допълнителни е, е, е, дефиниции. Е, наблюдаваме особено случаите на е, е, намаляване е, на економическия резултат. Е, С законодателите, в това число и вашата комисия, се интересува особено много от моделите за вътрешно рейтингов подход. Те са базирани на показатели за риска. Твърде е, занижените стандарти по отношение на е, загубите понякога водят до завишени е, данни за економическия резултат. Е, е, очевидно ще е, трябва е, напасване, за да се постигне подобрение по отношение на тези две страни от процента. Госпожа Берес представлява групата на социалисти и демократи. Има думата сега. Благодаря за изложението. Междувременно по същество е, да, знам, че миналия път вече разговаряхме, но що се отнася до делегираните актове за liquidity coverage ratio, е, защо има забавяне? Защото когато се води дискусия на ниво едно, това е ключова идея на текста – може би, е, ако ще се отлага, е хубаво да ни се каже. Също така, трябва да ни кажете какви са първите ви заключенията от консултацията и най-сетне кога смятате, че ще бъде представен текста. И последното, как да съчета, как ще се съчет Та е публикуването на делегирания актов с законовото основание на тези актове. Става дума за графика. Вие ще бъдете, ще да се мобилизирате и банкови органи, и комисията ще се има мобилизация за, нования, за новия делегиран акт е, и означава ли това, че законодателят приема твърде много актове за делегация? И последен въпрос. Имайки предвид е, трудностите, на които се натъкнахте при представянето на всички необходими предложения за предишния пакет е, законодателни актове, директи, регламент за капиталови изисквания 4, имате ли препоръки за функционирането на самите актове за делегация? Задавам ви този въпрос, защото бях докладчик по Сезар и може да има пренаписване на хоризонтални тактове. И така, три въпроса какво ще стане с делегираните актове е, за коефициента за ликвидност? Второ, каква е връзката с предстоящия пакет? И второ, е, как смятате, че функционират делегираните актове с гледна точка на консултацията и сроковете? Мисля, че няма други желаещи да се изкажат по процедурата за спонтанни изказвания. Така комисията има думата. Ще разгледам по-отделно въпросите какво става с делегираните актове. Аз се опитах да посоча, че ние сме постигнали напредък при предишната ни среща по тази тема вече казах, че ние наблюдаваме случващото се в държавите членки. Приключихме с наблюденията и проучванията. Така че проекто документа на комисията вече е готов но а, процеса на консултации между отделните служби на комисията още не е приключил. Не виждам опасност от забавяне. Кои са всъщност основните аспекти, които имаме предвид и сме взели под внимание? Но нека да започна така целта на изменения акт е, не е непременно да е, изменяме делегиран акт, който е прият през 2016. Не, е, ние наблюдаваме обаче изпълнението на този делегиран акт от а то вече е започнало и проучваме и реакцията на държавите членки. След което проучваме е, съответствието между въпросния делегиран акт с е, е, международно правните актове в тази сфера. Да, при консултациите обаче излизаме малко от границите на първоначалния мандат. По тази причина се налагат и някои допълнителни изменения. Ако преследваме единствено първоначалните цели, нямаше да надхвърлим границите на мандата. Но ето това е обяснението. В резултат на консултациите с заинтересованите страни се оказа, че може би е хубаво да включим някои допълнителни аспекти. Става дума за стандартизация на практиките в областта на секюритизацията. И всичко онова, което въжеше до края на миналата година, всъщност не се оказа, че междувременно се променя, така че това налага известно забавене. Но по отношение на коефициента за ликвидно покритие няма въздействие във връзка с делегирания акт по FCI. Така че е, трябва да разглеждаме взаимоотношението е, между е, двата акта, изпълнителния и делегирания, като е цяло в рамките на банковия сектор. Не става дума единствено за коефициента за ликвидно покритие. Става дума изобщо за делегирания акт като такъв. Е, има определени аспекти, които трябва да бъдат обхванати в е, банковия пакет. В момента ние модифицираме правилата, които в момента са уреждат с регулаторните технически стандарти. Е, те, естествено, не са чак толкова свързани с делегираните актове, но а, а, В този смисъл трябва да работим в тясно сътрудничество с Европейския банков орган, за да спазим сроковете и да определим, е, освен това, е, сроковете. Те все още са валидни. Не се предвижда някаква промяна. Ще има промени в техническите стандарти, които са разработени в миналото. Така че някои изменения ще има, може би, ако се реши, че те са необходими. От една страна преглеждаме и съществуващите технически стандарти и освен това по отношение на новия банков пакет са разработени новите технически стандарти. Ако памета не ме лъжи, модификацията плюс новите технически стандарти като цяло, като бройка ще бъде все пак по-малко и като обем работа по-малко, отколкото това, което е разработено до сега. Броят ще бъде по-ограничен. И освен това по същество няма да са толкова големи промените. Ще трябва да кажем, във връзка с някои финансови инструменти да променим техническите е, стандарти, да кажем, е, е по отношение на е, задължения е, и други се налагат известни изм, изменения. Надявам се, че този път съм бил достатъчно подробен и изчерпателен. И по третия ви въпрос, какви са по Укит от първия кръг на разработване на технически стандарти. Е, първо, което е важно, трябва да гарантираме, че парламентът трябва съвсем ясно да посочи е, какви са неговите очаквания и изисквания. Тъй като Имаше неяснота по отношение на изискванията на парламента. Парламента като че ли не обхвана цялата тази тема, по която ние смятахме, че трябва да се работи. И една втора полука, полука спазване на сроковете за техническите стандарти. В определени случаи сме като че ли прекомерно големи оптимисти по отношение на оценката на методологията на отделните модели сме смятали, че нещата ще вървят по-бързо, но междувременно вече се получихме и Знаем, че е, тази задача изисква е, повече време и очевидно трябва да се обърне е, по-голямо внимание на сроковете за подготовка на техническите стандарти. Mm за повече от 100 стандарти, по които сме оправомощени да работим. Е, мога да кажа, че по-голямата част вече са предоставени. По останалата част, по която още не сме приключили работата, продължаваме. Е, ние самите е, учим е, в крачка. Е, мисля, че израснахме, работейки по различни технически стандарти. И комисията, надявам се, констатира, че междувременно вече работим много по-добре и сме по-ефективни дали има още нещо важно, което пропускаме естествено по отношение на сроковете? Още е, едно нещо, което много често пропускаме. Ние не сме единственото звено, е, единствения отдел в комисията, който е, който работи по а, тези въпроси, така че в някои а, случаи, а, а, ако се получава забавене, то е просто защото, а, да кажем, правната служба е била претоварена, а тя също има отношение към подготовката на стандарта или а, преводачите са били. А, натварени с много задачи и са а, поизостанали с сроковете. Благодаря. Сега думата има Европейския банков орган. Не е много по-различно това, което каза Себастиан. Сега трябва да има актуализация по докладването за ликвидност. Това отнема време. И също така бизнесът трябва да има време за изпълнение. По втория въпрос за взаимоотношение с банките, част от забавенията по техническите стандарти се дължат на взаимодействието с банковия пакет. Става дума за едно много малко малцинство, но има опасност от, дублиране. Това въжи и за някои от въпросите, които се обсъждат в Базел. Because we were waiting for, for, for Basel, which was discussing this, but at the end Basel did not end up coming up with any kind. Ние очаквахме заключенията от Базел, но те не дойдоха и затова решихме да преминем към следващия етап. По извлечените полки. Като Себастиян смятам, че има че се предвижда висока амбиция а, от страна на Европейския банков а, орган за разработване на техническите стандарти. Разработването на технически стандарт отнема 12 месеца. И в новото предложение за капиталовите изисквания се, им, има изискване за 6 месеца, което не е реалистично. Сега по някои от въпросите проблемите свързани с правния мандат, не винаги можехме да решим проблемите свързани с техническите стандарти. Ние водим дискусии с правната служба на комисията и това е една област, в която бихме искали да имаме формална възможност да анализираме мандатите на законодателите и да дадем своя принос от техническа гледна точка. Така че някаква възможност за наше участие би била много полезна и за двете страни и това би предотвратило някои от процесите в приемането. Но от друга страна, това е процес и от наша страна и сега работим в тясно взаимодействие с комисията за приемане на останалите технически стандарти. Благодаря. А, госпожа Берес. Искам само да кажа, казахте, че ще има припокриване е, между работата, която се върши и сте отложили процеса и чакате новия пакет е, да се представи. Сигурно е, сте наясно с това, за кои технически стандарти става дума. Информирали ли сте парламента за това, докъде са стигнали нещата или пък е, трябва да чакаме да дойдат някой ден. Ако чакате банковия пакет, е, би трябвало парламента да бъде официално информиран. Заповядайте накратко. При всички случаи ние ще изпращаме писмо на комисията в повечето случаи е, включваме и парламента в е, копия. Информацията е, е на разположение на вебсайта. Мога да ви дам линка. Там, където има забавяне, винаги предоставяме публично информацията. Ако резултатът не е добър, ние сме готови да видим как да подобрим комуникацията но във всички случаи а, е, сме представили притесненията си. Председателят благодаря на всички, на депутатите, на гостите. Закривам заседанието за днес. Утре започваме в 9 часа с размяна на мнение с Анхел Гория генерален секретар на ОИСР. Благодаря.